И откривам извънредното заседание, на което ще бъде представен пакетът за разширяването. Има ли забележки по дневния ред? Не. Председателят също няма какво да добави. И така, че можем да започнем работа по същество. Да, най-сърдечно приветствам комисар Фюле. Още в самото начало искам да му благодаря. А, той работи а, на този фронт вече 5 години в трудни условия, в условия, които донесаха драматични промени в нашата съседска политика. А, и занимаваше се с проблеми, които излизат извън неговия портфел, а, например проблеми около Украина, нашите е, съседи на юг. Той работи, както знаете, по политиката на разширяване и приключи успешно преговорите по присъединяването на Харватия. Искам да му благодаря, искам да го поздравя за добре свършената работа и да кажа, че сега имаме един а, е, много добър а, е, репер целеви показател, ако щете, относно с сътрудничеството на Европейската комисия и Европейският парламент. Като председател на тази комисия, понякога не съм се съгласявал с него, но то е било в редки случаи. Нашето сътрудничество винаги се е основавало на взаимно доверие – и мисля, че то може да бъде пример за сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Комисарят винаги е работил в тясно сътрудничество с нас. Благодаря, имате думата. Благодаря, благодаря за топлите думи. Господин председател, почитаеми дами и господа, приятели на разширяването на Европейския съюз. В Тези дни често си спомням изслушванията, през които съм преминал преди около 5 години като кандидат-комисар. Знам, че вие сте решени да продължавате политиката на разширяване и съседство. И тази решимост от преди 5 години превърнах в дела през последните пет години. През 2010 година започнахме нашата работа, като обърнахме е, специално внимание на укрепване на доверието в процеса на разширяване. Продължихме през 2011 година, е, като поставихме ударението върху способността на разширяването да довежда до промени Опитахме се да укрепим трите ключови стълба на разширяването економическото управление, публичната администрация и върховенството на закона. През 2012 година обявихме новия подход към върховенството на закона. Ключовите характеристики на този подход е страните трябва а, да изпълняват изискванията на глави 23 и 24 за свободата и сигурността и а, правата на човека. Имаме система на мониторинг и въведахме така наречената клауза за дисбаланс. През 2013 година оповестихме рамките за вторият стълб економическото управление – Нашия подход е вдъхновен от европейския семестър. А до година ще предложим по-добри насоки на страните кандидатки, особено под фискалните въпроси и съвместимостта. Тази година се спряхме на третият стълб по реформата на публичната администрация и укрепването на демократичните институции на здравето, финансово управление, отчетност на службите, планиране на политиката. Това е основата на всяка добре функционираща държава. Бе създадена специална група за провеждане на реформи в тази област. Трите стълба на процеса на разширяването, които току-що описах, действат съвместно. Напредъкът в тези области има ключово значение за това кога преговарящите страни ще са готови да се присъединят към Европейския съюз. Почитами, еми, дами и господа депутати, това са общите рамки, но нека се спре на някои други важни въпроси, включени в стратегическият документ за тази година. Първо, подчертаваме значението на зачитането на основните права, свободата на изявите, и защитата на уязвимите групи. Второ, подчертаваме значението на регионалното сътрудничество, тъй като то осигурява на нашите партньори е, възможността е, да работят в реалистични условия за инвестиране е, и връзки в рамките на региона и в Европейския съюз. Други положителни стъпки в последните години включват все по-голямо включване на Косово в регионалните форуми, усилено сътрудничеството в процеса на асоцииране и стабилизиране, а също така регионалното сътрудничество и интеграция. В Австрия ще се проведе среща на върха по тези въпроси. Трето, по време на моя мандат отделях специално внимание на а, свободата на изявите през 2012 и 2013 година. Демонстрирахме нашата решимост в това отношение, като организирахме а, конференция. В стратегическия документ за 2014, за жалост, трябва да изразим тревогата си, че през последните 12 месеца възникнаха нови проблеми заплаха за, към, за свободата на изявите и в Западните Балкани, и в Турция. Четвърто, подчертаваме значението на конструктивният устойчив диалог по целия спектър от проблеми с страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Подехме редица структурни диалози на високо ниво. Това даде нови възможности на страните да започнат реформи, а за нас даде възможност да им помагаме в този процес. Обаче е, има тенденция за възникване на опозиционни партии, които бойкотират този процес, бойкотират парламентите, не участват в демократичните институции. това не може да доведе до устойчиво решаване на проблемите, пред които сме изправени. Тези негативни прояви е, са. За тях носят отговорност и двете страни. От една страна правителствата трябва да гарантират възможности на опозицията да е, изпълнява своите демократични функции в пълна мяра. А пък самите опозиционни партии трябва е, е, конструктивно да участват в демократичните процеси. Пето. Е, в, в, в новия си инструмент за помощ предвиждаме секторен подход и бюджетна помощ. Като предвиждаме помощ на принципа на възнаграждаване на доброто изпълнение. Искам да споделя с вас една идея, за която мисля от известно време по време на неотдавнашните обсъждания за това какво е мястото на разширяването в европейската политика, искам да напомня един принцип, по който се съгласихме още през първата година на моя мандат. Щом страната направи необходимите реформи, ние пък ще й дадем европейска перспектива. В такъв случай ще има взаимно доверие. Неодавнашните събития в източната част на нашия континент показаха, че повече от всякога е необходимо този принцип да се защитава от Европейският съюз. Дами и господа, сега да мина а, към конкретните страни. Черна гора е, отвори 10 нови е, грави за преговори, включително глави 23 и 24, започна е, реформа на съдебната система. Но пропускат се срокове в някои области. Черна гора трябва да предприеме спешни мерки, за да реши главните проблеми правовата държава, свързане с това проблеми, укрепване на публичната администрация. Темпото, поддържането на темпото на реформите е много важно, тъй като това е основа на присъединителните преговори. Закона за финансирането на партиите трябва да се прилага и също така а, да се публикува а, избирателното законодателство. Приветстваме факта, че а, е назначен а, главен прокурор от парламента, след като бяха направени няколко опита за това, така че сега а, съдебните институции а, имат възможност а, да работят ефективно в разследване, съдене и е, издаване на присъди, когато това е необходимо. Сърбия тази година беше повратна в нашите отношения. А, това е признание на напредъкът, е, постигнат от Сърбия, а, както по е, пътя на реформите, така и по нормализирането на нейните отношения с Косово. Като преговаряща страна е, Сърбия е носи отговорности и е, има възможности. В, в Сърбия показва е, голямо желание е, и професионализъм и процеса на скрининга върви гладко трябва да се продължи тя да изпълнява приоритетите на реформите, върховенството на закона, реформата на публичната администрация и економическото управление. Ключово значение също така има продължаването а, на усилията в областта на регионалното сътрудничество и нормализиране на отношенията с Косово. Необходимо е да се решават ключовите нерешени проблеми и да се пристъпи към нова фаза на процеса на нормализация. Това е ключов въпрос за преговорите за присъединяване и тяхното гладко протичане. Сърбия може да разчита на нашата солидарност и подкрепа. Европейският съюз реагира след наводненията, от които страната пострада през мая. Ние показахме, че сме готови да стоим до Сърбия при всички обстоятелства по отношение на бивша Славска република Македония. Европа. Процесът на присъединяване в момента е в застой. Тревожим се от връщането назад в ключови области на реформите през последната година. Необходимо е да се предприемат решителни стъпки за решаване на главният проблем. Нека да не забравяме а, че имаше усилия включително много не, вече 19 години да бъде решен този проблем. Комисията поддържа препоръката за започване на преговори. Високото ниво на приспособяване означава, че страната изпълнява политическите условия, но същевременно времено в Скопие са необходими решителни усилия за реформи, а, за да може да бъдат изпълнени в бъдеще препоръките на Европейската комисия. Необходимо е а, да се преодолеят слабостите по отношение на свободата на изявите и независимостта на съдебната власт партийните интереси, но партийните интереси преобладават много често над националните интереси. Необходимо е политическият дебат да става главно в парламента и да продължат усилията за осигуряване на условия за неговото правилно функциониране. Необходимо е обхватен процес на преговори по всички реформи за Европ... влизане в Европейския съюз. Албания получи статут, който получи като признание на нейните усилия. Тя е решена да продължи реформите от юни насам. Имаше е, успешни полицейски операции срещу трафикът е, на наркотици, които показват решимостта на правителството да се бори с организираната престъпност. Тревожим се обаче от влушаването на политическия климат в Албания и сегашният бойкот на парламента от опозицията. Правителството трябва да гарантира възможности на опозицията да изпълнява изцяло своя своята функция на демократичен контрол. Статута на кандидат, който страната получи, трябва да бъде стимул за по-нататъчни реформи. Той е свързан и с по-големи отговорности парламента трябва да покаже решимостта си да провежда реформи и постига резултати, особено в областта на върховенството на закона, реформата на публичната администрация и да гарантира, че това се прави в условия на пълна прозрачност и а, приобщаване на всички политически сили. Още една година мина, и, която показа а, а, напредъка на Босна и Херцеговина. Липсата на политическо желание противоречи на желанието на гражданите на Босна и Херцеговина да бъдат част от Европейския съюз. На предстоящите избори ще бъде много важно да се формират всички ешелони на властта и да може страната да намери начин за ефективно координиране на своите усилия, да започне социално-економически реформи и да се включи в пакта за растеж. <clears throat> Само по този начин Босна и Херцеговина могат да преодолеят сегашният застой в процеса на интегрирането в Европейската Споразумението за стабилизация и асоциация, сключено през юли с Косово, е важна стъпка в отношение между Косово и Европейския съюз. След изборите през юни, Косово не може повече да се колебае. Залогът е много висок това, че не се е, е, е, трябва да се преодолее застоя след изборите, да се приемат необходимите закони. Новото правителство трябва да отговори на европейските въжделения на Косово. Трябва да започне обхватен диалог по дневния ред за реформи, включително върховенството на закона, укрепването на публичната економическа администрация и економическото управление изобщо. Както вече споменах, новата, нова инерция е необходима в диалогът между Сърбия и Косово. Нов стимул е необходим, за да се решат ключовите въпроси в нормализирането на отношенията между двете страни. Така колкото до Турция, мога да кажа следното. Бяха предприяти редица положителни стъпки през миналата година. Амбициозен процес на, за решаване на кюрдският проблем и демо, пакета за демократизиране от 2013 година. А, диалога за либерализиране на визите, за а, договор за реадмисия ще даде въз, възможност за решаване на проблемите. Страната трябва да преодолее огромния поток от емигранти. Но има и някои неща, които са повод за наша загриженост. Опитите за ограничаване свободата на словото, промени в закона и забране на Twitter и други социални мрежи. Надяваме се, че това ще бъде, решение ще бъде отхвърлено от Конституционния съд. Необходими са по-нататъчни реформи, особено като се има предвид, че наказателният кодекс и терористичното законодателство се използва за ограничаване на свободата на изявите. И много реформаторски сили, много агенции, правителствени органи все още не са независими. Всяка намеса на изпълнителната власт в функционирането на съдебната власт, включително на Върховният съдебен съвет трябва да бъде избягвана. Необходими са промени без преходни периоди. Необходима е по-висока ефективност на съдебната власт. Нека спомена и фактът, че оставките и уволненията на политически на, полицейски, на полицаи, съдии и прокурори засяга отрицателно работата на тези институции. Като казвам това, ще кажа, че бъдещето на Европе, Европа, Европейския съюз и Турция са неразривно свързани. Турция е много стратег... важен стратегически партньор на Европейския съюз. Това показва значението на по-нататъчното сътрудничество в областта на енергийната сигурност и е, иммиграцията. И е, преговорите за присъединяване представят най-важният мотор на нашите отношения. Затова ще повторя моите препоръки да продължим, като отворим глави 23 и 24, които ще дадат ясна пътна карта за реформи на Турция, която отговаря на европейските стандарти. Но в крайна сметка Турция, Турция сама трябва да покаже, че е истински решена, решена да изпълни своите ангажименти в рамките на присъединителния процес. А сега Кипър. Искам още веднъж да подчертая. Без да пренебрегвам неудавшите събития в Кипър и около него. Трябва да продължат преговорите между гръцката и турската общност в Кипър под егидата на ООН. Това е бъдещето на Кипър и на целия регион. На 11 февруари без приета обща декларация и бе назначен Есмантен Айде като пратеник на ООН. Както и решението да се пристъпи към структурни преговори са окоръжителни стъпки. Споразумение е за справедливо и дългосрочно решаване на проблема не само ще увеличи сигурността в района, но ще и ускори възможностите за присъединяване на Турция към Европейският съюз. Също трябва да се решат проблемите за използването на ресурсите, въглеродните изкопаеми горива в един важен геостратегически район. Трябва да се работи за създаване на положителна атмосфера за разговорите, преговорите между двете страни. Сега да премина отстрани към ключови политически въпроси. Аз бих искал да отправя Искрена благодарност на нагладчиците, онези, които се проявиха като особено добри приятели на разширяването. Господин Кукън, който непрекъснато бе до нас като председател на вашата делегация за пет страни в Балканите, който винаги бе готов да успокои дори и най-разгорещените дискусии. Ричард Хоуит, който каза подкрепа, но в същото време бе и критичен по отношение на всяка от страните, за които бе че Урике Мачек, който винаги беше готов с предложения за Косово, Чарлз Танък който бе един твърд защитник на Черна гора, но в същото време и настояваше за реформи. Господин Преда, който имаше за задача да работи по линия на една страна, която остави своето присъединение към Европейския съюз на заден план. Неговата задача никога не беше лесна. Има и други, които вече не са членове на тази комисия госпожа Умритн, Никола Боянич, Хане Свобода, господин Харци Маркакис, Франциска Балтнер, господин Боскурт, Мария Корнелисен. Това са само някои от имената. Бих искал също така да благодаря и на господин Елмар Брок, който е един опитен председател на тази комисия и с това ще приключа. Господин председателю, почитаеми членове на комисията, дойде момента да изнеса последната си реч за разширяването в увода. Аз казах, че преди пет години ние започнахме с усилията за утвърждаване на доверието, което може да доведе до преобразуване. Ние успяхме да наложим разширяването, което бе възприемано само като технически процес като нещо много по-мощно, като средство за външна политика на Европейския съюз. През изминалите пет години положението се промени в значителна степен. Има засилена конкуренция отвъд нашите граници. Повече стабилност, повече реформи са на дневен ред и ние се нуждаем да направим това отказа не е вариант. И аз аз вярвам, че този парламент ще окаже същата подкрепа на моя а, наследник, така както подкрепеше и мен. И ви благодаря за оказаната подкрепа. Благодаря много, Штефан. Бих желал сега най-напред да дам думата на докладчиците от различните групи. Най-напред Кристиан Преда, който бе докладчик за Босна и Херцеговина. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, за последен път имаме честа да ви приемем тук, да ни представите пакета за разширяването. Бих искал да се възползвам от тази възможност да ви благодаря за всички усилия, които положихте през последните 5 години, за да напреднат реформите в държавите, които предстои да се присъединят. През тези години вие работихте заедно с нас, заедно с парламента Нямахме обаче възможност да говорим с членовете на съвета. Тази година пакета за разширяването има по- големи последици, защото ще направим анализ на нашата политика за разширяване на Европейския съюз през следващия период. Мисля, че е, Йоханес Хан е, ще бъде добър е, комисар, той беше утвърден в позицията си, той ще продължи вашата работа. Той иска да направи по-видими економическите последици от по-задълбочено интегриране на Европейския съюз. Мисля, че тази а, тема е а, тази, която ви вълнуваше най-много по време на вашия мандат. Бих искал да а, направя един общ коментар и да ви задам въпрос. Първо, а, във връзка с разширяването на Европейския съюз. Имаме добре отработен механизъм, който действа добре, така че няма да търсим нещо революционно. Но все пак има какво да бъде променено. Може да се постави акцента върху конкретните и видими резултати, получени по време на процедурата по разширяване. Може би може да бъдете малко по... да се спрете по-подробно на отделните референтни стойности, които ни дават възможност да измерим напредъка на, всеки, на всяка държава членка кандидат. Това е важно не само за заинтересованите страни, но и европейското общество като цяло. Забравяме една много важна част от нашия план и от съобщението от 2006 година трябва да обясним на всеки го подробно какво означава всеки един етап от процеса по разширяване. Това е важно за държавите кандидатки и за нашите държави членки. Необходимо е на вътрешно и външно равнище да има мобилизация на усилията, за да може да се стигне до разширяване. Коментара ми се отнася също така до съдържанието на самия процес. Разбира се, държавите членки и кандидатки са много различни. Започнахме преговори за разширяване с Сърбия, дадохме и статут държава кандидат на Албания. Непрекъснато повтаряме, че този, тази процедура зависи от е, представянето на всяка държава кандидатка. Но как е, да вземаме предвид развитието на събитията в съответните държави. Липсата на политически диалог си остава сериозен проблем в някои от държавите, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Сега бих искал да задам въпрос не за Исландия, както свикнахте да ви задавам въпроси за нея през последните години, не а, за Босна и Херцеговина. Е, все пак да кажа нещо и за Исландия. Случилото се с Исландия ни показва, че трябва сериозно да гледаме на ангажиментите на държавите кандидатки по отношение на присъединяването им. За Босна и Херцеговина вече втора година Европейската комисия отбелязва, че има ограничен напредък по политическите критерии. Влизането в, и участието в споразумението за асоцииране непрекъснато се отлага. Имаме и много протести от началото на годината. Наводненията също доста осложниха ситуацията. Както каза Европейската комисия, няма някакъв очевиден напредък по отношение на действащи институции и още веднъж е на лице политическо и етническо несъгласие. Това се отразява отрицателно, както по отношение на създаването на механизъм за координиране на действията по присъединяване. Не трябва да пестим енергия в това отношение. Бих искал да ви попитам как можем да помогнем на Босна и Херцеговина, за да излезем от тази задънена улица. Как да имаме една добра политика за присъединяване. Знам, че след 5 години е, мандат може да ни кажете много важни е, съвети, за това бих искал да ви благодаря. Приканвам към внимание и политическите власти в Босна и Херцеговина по време на изборите на 12 октомври. Трябва да отидем отвъд етническите и политически разногласия, за да може да осигурим по-добро бъдеще на гражданите в Европейския съюз. Благодаря. Ich hoffe im Interesse von Bosnien, dass der Kollege Preda Надявам се, заради Босна, че господин Преда ще постигне по-голям успех, отколкото по доклада с Исландия. Не беше моя грешката, господин председател. те паде мафата? Съвсем не. Das ist auch wieder wahr. Вярно е това, което казвате. Моля ви да бъдете по-кратки много моля да се ограничите до своите доклади. Ще имате възможности по-нататък да говорите на, и за други доклади. доклади. Господин Флекенштайн за Албания сега има думата. Благодаря, господин комисар Фюле, за работата, която свършихте. Благодаря ви от името на нашата група. Обеден съм, че ще оказваме подкрепа на вашия наследник и очакваме той да се справи също така добре като вас. Ако не изпълни дадените обещания, трябва да кажа, че ние няма да стоим с кръстени ръце и непрекъснато ще му напомняме какви задължения има. Е, казахте, че Албания е постигнала напредък в областта на реформите и борбата с организираната престъпност. Там има видим напредък. Те също така получиха и статут на страна кандидат. Така че няма да бъдем странични наблюдатели, ще продължим да настояваме на необходимостта от реформа на съдебната власт, на държавната администрация, на битката срещу организираната престъпност, закрилата на правата на човека, и на първо място да няма дискриминация срещу младсинствата. Бих искал да продължим а, по, в тази посока и смятам, че ако го направим, нашите албански приятели ще получат заслужена подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин председател, Аз също бих искал да поздравя и да благодаря от името на ЕКРН, комисаря Фюле. Штефан, вие наистина оставяте едно стабилно наследство на комисаря Хан. Желая ви късмет с следващите страници в житейската книга, които ще отгърнете. Аз бях докладчик за Черна гора 5 години а, разбира се, ако 2017 не се случи нещо извънредно и вече не сме държава членка на Европейския съюз, надявам се, че през тези идни години голям напредък ще постигне Черна а, гора края на последния мандат на парламента бяхме на вълна, малкото е красиво, една положителна история за а, всичко, което се случваше. Всъщност не бе трудно да изготвя този доклад от името на комисията и на този парламент. Така или иначе, обаче следва да си дадем сметка, особено предвид последните избори за Европейския парламент и състава на настоящия парламент, че има доста умора по отношение на разширяването сред нашите гласоподаватели. И като постоянни докладчици ние трябва да подчертаваме защо е толкова важно членството в Европейския съюз, да наблегнем на тази тема пред нашите избиратели, защото така гарантираме стабилност и благоденствие. Що се отнася до Черна гора, 12 от 35 глави за преговори вече са отворени, две са затворени. 23 и 24 глава вътрешни работи ще бъдат отворени. Това е един положителен сигнал, що се отнася до да постигнатото в битката срещу организираната престъпност. Липсата на реформирана съдебна власт остава голям проблем и парламентът в Черна гора успя да одобри а, избора на генерален секретар в борбата срещу корупцията. А, имаше някои твърдения за наредности по време на изборите, но а, като докладчик обещавам нашата подкрепа и ви желая всичко най-добро. Благодаря, господин председател. Благодаря, комисар Фюле за работата, която свършихте през тези пет години. А, ние а, добре се познаваме. Аз съм удивен от широтата на коалицията, която се умаяхте да изградите в този парламент. Надявам се вашият наследник да се умее да поддържа това ниво Бих искал също така да отправя благодарност от страна на зелените за а, това, че присъствахте на всички наши срещи, че имаше пълна прозрачност в взаимодействието ви с парламента. А, и по отношение на зелените и въобще на парламента. Исках също така да изразя и мнението на групата, че що се отнася до разширяването и когато една страна е готова и има желание да се присъедини към Европейския съюз, тя трябва да изпълни всички критерии и изисквания – и а, излизането само с някакви твърдения по време на избори няма да спрат страните, желащи да се присъединят, да се присъединят. А, това е особено важно за Западните Балкани. А, аз а, замествам господин Луначек по доклада за Косово. и правим и неговите лични поздравления. Ние сме наясно, че Косово е един от трудните случаи. Правителството в Косово, правоохранителните органи, върховенството на закона и гаранциите за това остават проблемни. Има слабости в съдебната власт. Нека вземем за пример случая с конституционния съдия Таралан който а, имаше желание, после отказ, после пак готовност за работа в Конституционния съд може би отговорните европейски органи ще могат да подпомогнат Конституционния съд там. И на последно място, прехвърлянето на правомощите на Юлекс към местните власти след две години. Има ли някакъв конкретен график или може да бъде удължен срока на действие на мисията на Юлекс? Благодаря, господин комисар, че представихте пакета мерки за разширяването. Като новия докладчик за Сърбия съм на мнение, че Сърбия системно постига напредък към Европейския съюз. Процесът се развива в график. Разбира се, Сърбия направи стратегически избор да се присъедини към Европейския съюз, но ние всички знаем, че ще има доста сложни преговорни глави и според мен основните предизвикателства за Сърбия са нормализирането на отношенията с Косово и върховенството на закона. Ние всички, смятам, сме на едно мнение, че постигането на споразумение през април 2013 година доведе до нормализиране на отношенията между Белград и Прищина и Сърбия разглежда своите ангажименти като по-нататъчно изпълняване на договореното в този диалог. Но липсата на ново правителство в Прищина не подпомага преговорния процес. Освен това, Европейският съюз трябва да окаже силна подкрепа на сръбските власти по отношение на реформата по върхов... и в областта на върховенството на закона. Необходима е реформа в съдебната система за преследване по съдебен ред на случаи на корупция и организирана престъпност. Сърбия трябва да продължи и с економическите реформи, особено що се отнася до финансовата консолидация а, и национализацията на обществените на държав... раздържавяването на държавните компании. Ясно е, че Европейският съюз трябва да продължи да изпълнява своите ангажименти по линия на политиката за разширяване. И в заключение, докато Европа провежда преговори за разширяване, би трябвало да продължи да подкрепя и Сърбия чрез предприсъединителните фондове. Сърбия е ключов партньор за преодоляване също така и на последиците от тежките наводнения. Благодаря още един, един път за направеното изложение. Уважаеми комисар Фюле, като нов докладчик по Турция ще надграждам над постигнатото от госпожа, госпожа Риомалайте. Лайте Бих искала да изкажа благодарност за творческата ви позиция, която взехте по отношение на разширяването. Благодарение на вас този процес продължи да се развива. Бяха проведени преговори, но в същото време вие бяхте прагматик и продължихте да работите с Турция по ключови въпроси, независимо от блокадата. Благодарение на този творчески подход, ангажимента на Турция също бе изпълнен, най-вече благодарение на стратегията, която Турция разработи през септември месец. Надявам се, че комисарят Хан ще продължи да работи в тази посока и ще постигне целите по време на изслушванията политиката за разширяване бе посочена като най-добрия и най-добрата единствена гаранция за демокрацията, економическото развитие и стабилността. Докладът за напредъка показва, че все още сме твърде далече от завършване на преобразуването в Турция, особено що се отнася до основните права, върховенството на закона, разделението на властите и реформата в съдебната власт. Те са в сърцевината на процеса на присъединяването. Разполагаме с инструментариум за привеждане на състоянието в съответствие с тези изисквания. Глава 23-24 най-вече този парламент би искал тези глави да бъдат отворени. Но тъй като а, застоя едва ли ще бъде преодолен в скоро време, по ваше мнение как може Турция да остане все така ангажирана по отношение на реформата в съдебната система, свободата на словото и върховенството на закона? Благодаря ви. Бих искал да кажа, че аз току-що поех штафетата на докладчик за Македония и бих искал да благодаря за тази голяма отговорност, която пада на моите плещи. Бих искал най-напред да благодаря на комисара Фюле за голямата степеност на ангажираност, която работи за Македония, за добрата воля, Ще се опитам да следвам линията, която ни зададе комисаря, линия, която е отразена и в доклада. Явно е, че най-големия проблем на бившата Югославска република Македония – за да използвам официалното име, въпреки че моята държава признава Македония само с името Македония, аз ще продължавам все пак да използвам официалното име. Та явно е, че основният проблем е свързан с наименованието. то ще определя и за напред атмосферата, в която ще работим по присъединяването на тази държава. Съжалявам, че ще трябва да повторя казаното в доклада за напредъка, а именно бих искала да повторя съжалението, което изпитваме, защото все още не можем да започнем преговори с тази държава, а тя заслужава да прекрачи следващата стъпка. Започването на преговорите. Това е не настъпва на практика, защото все още политическите действия там не отговарят на исканото от нас. Много може да се каже за съдебната система, за третирането на медиите, на пресата. Аз мога да говоря и за политическата култура в националния парламент – там има някои доста дразнещи моменти в историята или по-скоро в псевдоисторията, които е, също са проблемни. Така че много работа ни очаква за в бъдеще. Приключвам, господин председател, с тези думи. Благодаря ви за времето, което ми дадохте. А, да, благодаря ви, защото иначе съседът ви нямаше да може да вземе думата след малко да чуем отговора на комисаря сега. I think they call it a tough love uh, <clears throat> when uh, some colleagues, Доста се посмяхме, когато някои колеги и председателя Барозо се опитаха да опишат начина по който действаме с държавите кандидатки, тези, които желаят да се превърнат в такива. Точно в момента, в който бяхме твърди, получихме най-много подкрепа. Казаното от вас току-що. А именно във връзка с как да се преборим с умората от разширяването, но и с другите проблеми, е важен. Умората от разширяването е изключително важна – Необходимо е да се опитаме да изградим конкретни структури. Нуждаем се от структуриран диалог. Едно от посланията, които ще изпратя към моя наследник на поста, ще бъде не само да използва по най-добрия начин съответните инструменти, но и да присъства на място в региона. Той трябва да постави още по-силно акцента върху тези държави. Лесно е да се каже, очаква ви европейско бъдеще. И след това да оставим държавите и регионите сами, за да ни дадат желания резултат. Хората там на място желаят нещата да се променят не след 10 години, не след 5, а утре, ако може в други ден. Най-късно. Болката от реформите трябва да бъде балансирана. От другата страна на везната трябва да има конкретни резултати. И именно към това трябва да се насочим през следващия мандат. Надявам се, че ще бъдем разбрани правилно от властите в съответните държави. Надявам се, че те ще проявят още по-голяма степен на ангажираност. Не само по отношение на започването на реформи, а по отношение на вътрешния диалог, на вътрешния а, процес – Понякога ми се струва, че трябва да поставим акцента в по-голяма степен в това отношение. Резултатите трябва да се видят там, на място. Там трябва да се стига до компромис. Затова избрах и този подход – Както опозицията, така и правителството трябва да поемат този ангажимент. Политическия диалог трябва да остане в рамките на държавните институции. Правителствата не трябва да се престуват, преструват, извинете, че резултатите от изборите са резултат от това, което прави опозицията. За Турция – какво може да се направи там, за да може да продължат реформите? През последните няколко месеца проведохме три мисии в рамките на партньорската проверка в Турция. Свобода на словото, съдебен процес и независимост на съдебната система. От лятото поддържаме връзка с турските ни партньори по отношение на прилагането на препоръките, с които излязохме в края на трите ни мисии. Стигнахме до консенсус с турските ни партньори. А именно, решихме, че след като се оформи окончателния вариант на препоръките, ще проведем семинари, конференции, ще изготвим пътна карта, за да може компетентните власти да се справят с наличните проблеми. Не се свежда всичко само до глави 23 и 24. Не. Става въпрос за най-добрия начин на прилагане на препоръките. Тяхното прилагане не е само в интерес на Турция, но и в наш интерес, защото така ще се запазят и референтните стойности за реформите в Турция. Но за това трябва да отворим съответните две глави. Така че напредъкът беше доста измерим. В края на миналата година и в началото на тази се стигна до загуба на централната роля на правителството в Турция – а именно чрез законодателството Турция можеше да се приближи до Европейския съюз. Сближаването на законодателствата не е една дума изпразена от съдържание. Това е политика, която е в центъра на усилията на правителството. Това сближаване е необходимо, за да може държавата да се присъедини към Европейския съюз. И за мен е удоволствие, че заедно с новото правителство ще се работи за включването на компетентното министерство в работата в тази насока. При смяна работата на парламента винаги трябва да има допитване до Министерството по европейските въпроси, за да може да се установи дали един или друг законопроект е в съответствие с европейското законодателство. Ангажираността за конкретни резултати е на лице. Това искам да кажа с две думи. Сега за Босна и Херцеговина. От известно време имаме поетапен трансфер от Евролекс към компетентните в Косово власти. Това е добре дошло, разбира се, защото е много важно да имаме правова държава. Но е много по-важно прехвърлянето на правомощията – да позволи нашия предприсъединителен инструмент да изиграе своята роля. Трябва да се спазват европейските критерии. Поддържаме структуриран диалог с Косово по отношение на правовата държава. Засилването на структурния диалог Извинявам се, гледам натам и заради Исландия. Та, казвах, че структурния диалог ни дава възможност да засилим и капацитета на Конституционалния съд. Та за Босна и Херцеговина. Мисля, че успях да изясня това в уводните си думи. А именно. През следващите избори трябва да привлечем вниманието на гражданите към онези политици, които могат да им осигурят по-добро бъдеще. Босна и Херцеговина, които говорят в един глас. Това ни е необходимо сега. Несъмнено, след изборите, както външната служба, така и Европейската комисия ще наемат към стотина служители, които да помогнат на тази държава да преодолее пречките по пътя към присъединяването. Дори и в Босна и Херцеговина има политици, които работят повече в интерес на партията, а не на държавата. Та при следващите избори хората ще имат възможност да се събудят и се надяваме да се сформира достатъчно бързо правителство, което да помогне на всички да се изградят необходимите мостове, които да позволят на Босна и Херцеговина да тръгнат по пътя към присъединяването. Благодаря ви. Благодаря. От името на социал-демократите искам да приветствам пакетът, който ни бе представен. Комисарът продължава да прави всичко, което е по силите му, за да продължи този процес. Особено се настоява на административната реформа. Напълно подкрепям решенията да се изпълнат положителните препоръки и по отношение на Република Македония. А Аз продължавам да вярвам в бъдещето на тази страна. Но не само тази страна, в по-широк план целият регион. Трябва да се преодолее тенденция към парламентарен бойкот и ограничаване на правото на свобода на словото. Искам да попитам следното. По време на криза на външната политика бих искал да попитам комисаря. Нека да ни обясни своите коментари, които аз поддържам за това, че а, Сърбия а, отказа да се присъедини към санкциите на Европейския съюз по отношение на Русия. А също така в контекста на сегашната криза. Дали Турция достатъчно сътрудничи с европейските и международни органи в борбата им, борбата им срещу исламската държава в Сирия? Комисаря сигурно ще разбира, че ние винаги поддържаме усилията за економическа стабилност. И бихме искали да помолим да ни увери, че а, а, няма да се а, починяваме изцяло на а, а, исканията за економии а, от а, Бруксел. Ще се присъединя към думите а, а, а, на господин Фуле. Аз съм ваш приятел. А, и мисля, че думите, че през последните пет години няма да има ново присъединяване е нещо, което ние дружно отхвърляме. Но бих искал да попитам какво е най-голямото ви постижение и какво е най-голямото ви разочарование през последните пет години. И ако господин комисар Хан бъде ваш наследник, какъв съвет бихте му дали за неговата работа? Благодаря. Виждам, че госпожа Мейц е тук точно на време. Моля, придържайте се към минута, минута и половина. Благодаря. Бих искал от името на моята политическа група най-напред да поздравя господин комисара за неговият ангажимент, за усилията му за каузата на разширяването и съседската политика на Европейския съюз. Нашите най-добри желания и подкрепа са били винаги с вас през тези пет години. Наред с това бих искала да кажа следното. Вие очертахте в общи линии състоянието на нещата, но за мен е удивително, че толкова много от отдавна тлеещите конфликти продължават да съществуват. Е, е, е, липсата на нова конституция в Босна и Херцеговина, конфликтът между Турция и Кипър, е, изключение е подобряването на отношенията между Сърбия и Косово в този контекст. Но като погледнем общото положение, е, все още има много конфликти, които са в застой. И е, сега, като погледнете назад, мислите ли, че има неща, е, които бихте искали да направите по друг начин, е, да дадете някакви съвети на вашите наследник? по какъв начин те биха могли да внесат някои промени, да подобрят нещо и да се опитат да решат тези отдавна останали проблеми. Благодаря, госпожа Мейц, господин Станов. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на комисар, господин комисаря за неговата работа. Надявам се, че в бъдеще комисарят Хан ще върви по същия път. Бих искал да се спра с малко по-големи подробности на въпросът за Турция. Споменахте значението на върховенството на закона, върховенството на закона в процеса на присъединяване, реформата на съдебната система, независимостта на съдебната власт и специално глави 23 и 24. Мисля, че тук има един съществен проблем. Това е все още липсата на а, дефиниция на тероризма, както в наказателният кодекс от 2009 година. Е, и това е понятие, което се използва в 8 члена на наказателния кодекс. И а, е, а, е, съгласно а, Amnesty International, тази липса на дефиниция на терори, понятието тероризъм много често се използва за осъждане, издаване на осъдителни присъди на хора, които са на практика само активисти е, и, и се използват за ограничаване на свободата на изявите. Неодавнашните събития, за жалост, е, не показват е, положителен завой в това отношение. Примерно, свободата на социалните мрежи показва това. Тяхното ограничаване показва това. Вие споменахте пътната карта. Какви перспективи има да подтикнем нашите стратегически партньори да променят своя подход и да приемат и проведат необходимите реформи? Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за направеното през последните пет години. И, а, а. Като се има предвид промене, промененият контекст, на, в който се провеждат разговорите за а, разширяване и бъдещата работа на комисара, работа на комисара Хан. Какво бихте го посъветвали за бъдещето? Бих искал също така да кажеш нещо повече за какво очаквате от резултатите от изборите в Босна и Херцеговина. Е, и особено положението на харватите като най-уязвимата и най-малобробна част от населението на страната. Бихте ли повторили последния въпрос. Какви са очакванията ви за Босна и Херцеговина? Какво очаквате от конституционните реформи по отношение на положението на харватите като най-малобройната и най-уязвима част от населението на страната? Благодаря. Ще започна като благодаря и аз на комисаря за неговата работа през последните пет години. Моля, ограничете се в рамките на една минута, каза председателят. Благодаря, господин председател. Искам и аз да присъединя моите благодарности към останалите. Искам да направя кратко изявление и да задам няколко въпроса на комисаря. Изявлението ми е следното. Е, Европейският е, съюз има морално задължение да помогне на Босна и Херцеговина да отиде напред, отвъд Дейтълското споразумение. Е, през последните години сме свидетели на напредъка на редица страни в Балканския регион, но по вашите думи, Босна е в застон, застой. Как може да стимулираме по-нататък процеса на реформи, като се включат всички заинтересовани страни. И като се има предвид сегашният застой, надяваме се, че изборите ще помогнат за конституционните реформи. Дали ще помогне създаването на една специална група в страната с помощта на Европейския съюз? Господин комисар, вие говорите за нов подход към балканските проблеми. Но страната, която пострада от наводнения, няма да получи финансова помощ. Как ще може комисията да помогне да се окаже съдействие на засегнатите от наводненията? Тук говоря като координатор на ЕКАРЕ. Ще кажа отново, че и в Македония има, съществува проблем, и в Босна и Херцеговина, но искам да повдигна въпросът на Сърбия, която отказа да се присъедини да се присъедини към санкциите срещу Русия. Също така се въздържа в Общо събрание на ООН, когато ставаше за признанието на анексията на Крим. По отношение на Турция, какво ще кажете за продължаващото затваряне на границата с Армения? присъствието на военни кораби в, в край Кипър, за да предотвратят търсенето на нефта. Също и така кризата в Кабани, където турските сили се отказват да се намесят, за да предотвратят касапница от страна на а, исламската държава. Благодаря, господин председател, господин комисар. Комисията Барозо, за комисията Барозо, терминът разширяване беше политически коректен. Но време е нещата да се променят. Вие споменахте трансформационният потенциал на разширяването. Необходими са реформи в страните кандидатки не посъветвате ли да се приемат някакви различни условия, различни инструменти и различен начин на финансова подкрепа, за да може да се стимулират тези страни, докато чакат да бъдат прияти в Европейския съюз, да свършат това, което се очаква от тях. Много комисари имат четири буквени имена. Мистер Хейд, господин Фуле и господин Хан. А, а, това да... Може би това, си, това, е- това е историческо съвпадение на четири буквените имена ще помогне господин Хан да продължи вашата работа успешно. Благодаря, господин Фуле, за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 για να μην αναφερθώ σε ακραίες εθνικιστικές και επεκτατικές θέσεις που εκφράζονται από επίσημα κυβερνητικά χείλη, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προάγουν... Το Какво ще кажете за копенхагенските критерии? Така висши представители на правителството говорят неща, които са абсолютно отрицателни за страната, е, за, за съседните страни. Е, но е, тук не трябват акробатически номера, трябва да се започнат трябва да се започнат преговори, като се оценят всички стъпки на напредъка на страната през последните години. Това, това според мен е противоречи на принципа на условността. И е много лош пример за други страни от региона. Godātais komisār kungs, es īsti negribētu. Господин комисар, не съм съгласен с вас, че целите пет години по време на вашия мандат са били само низ от успехи. Разбира се, приемането на Харватия беше успех. Но смятам, че една от причините, поради която Турция се дистанцира от Европейския съюз, е фактът, че Европейския съюз унижава Турция по време на преговорите за присъединяване. И по време на вашия мандат, а, господин комисар, Азербайджан прекрати преговорите, всякакви преговори с Европейския съюз. Не го разбрах въпроса, казва комисара. Не, това не беше въпрос, беше просто коментар. Благодаря, господин председател. Господин комисар, продължавам да бъда убеден, че за да се завърши разширяването в източна посока е приоритет да се економически, политически и всякакъв това е приоритет за всички отделни страни. От една страна може да говорим за напредък, обаче от друга страна трябва да кажа, че резултатите са асиметрични, когато е, сравним състоянието на различните страни. Трябва да продължаваме е, е, да е, работим стратегически, като имаме предвид е, е, така деликатните въпроси за страните от Западните Балкани. Мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да насърчим страните в този район да сътрудничат. Как да направим това? Чрез регионален подход. А, така че а, да, картината да не бъде толкова асиметрична. А, като имате предвид опита си от последните 5 години, какво бихте предложили в тази насока? Благодаря, господин председател. Господин Фоле. В в, в съпителното си слово Знаете ли какъв е, какъв е смисълът на тези изслушания? А, а, имайте предвид, че ако искате да мога да ви отговоря, трябва да ми дадете възможност и време да запиша зададения въпрос. Но не ми давате тази възможност. Моля, дайте ми възможност да запиша въпросите, за да мога да отговоря. А, ние concentrated on one or two questions. Please. Do I have the floor? Имате думата. Придържам се в, прави, в, рамките на една минута. Господин комисар, политиката в областта на разширяването, както вие казахте, е, е, се подчинява на определени правила. Въпросът ми е много конкретен. Като имат предвид събитията в изключителната економическа зона на Кипър, където военноморските сили на Турция се намесиха, за да предотвратят опитите на Република Кипър да търси газ в, на морското дъно. Въпросът ми е следният. Мислите ли, че Турция, страна кандидат, е, е, е действала в рамките на закона или не? И втори въпрос. Ако трябва да изберете, кое ще защитите? Е, законът на Европейския съюз или някаква друга политическа е, линия? Примера прегунта sobre Косово. Para que un partido se, perdón, para que un país... Е, въпросът ми е за Косово. Някои страни, много страни не признават Косово. Испания, примерно, не го признава. Но аз искам да попитам, ако една страна членка не признава страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз, мислите ли, че европейците ще имат интерес от влизането на Турция в Европейския съюз? И мислите ли, че турците вярват, че ще станат, страната им ще стане член на Европейския съюз? А, още повече, като има предвид, че преговорният процес като че ли не върви на никъде, е спрял. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Φούλε. Είχαμε πολλέ συναντήσει, πολλέ διαφωνίε κατά καιρό. Благодаря, господин Φούλε. Срещали сме се много пъти. Много пъти сме били на различни мнения, но смятам, а, че а, разбира се, всеки има желание да читава своята позиция. А, господин Мавридис и, и, ви дадоха, и други ви зададаха въпросите, а, на които аз искам отговор. Не коментирахте а, действията на Турция в изключителната економическа зона на Кипър. А, а, а, а. вие искате отваряне на глави 23 24, на 23 24 24 а, без да засягате основният проблем, който седи пред присъединяването на Турция, това е кипърския проблем. Тоест, вие не можете да решите проблема по този начин. Смятате ли да добавите нещо към това, което вече казахте по въпроса? Pardon. Thank you, Chair. Commissioner David Cameron is talking Дейвид Камерън говори за Европейския съюз от е, Урал до Атлантическия океан. Дали това е такава добра идея? Освен това се говори за ограничаване на иммиграцията към Обединеното кралство от е, членки на Европейския съюз. Такава а, е, политика противоречи на свободата на движение. А, Можете ли да коментирате такива изказвания, направени пред британските гласоподаватели? Разбира се, това означава да се а, а, допълнително бреме финансово и економическо на моята страна. Благодаря, господин председателю. Само две неща. Благодаря на комисара Фюле за свършената работа през изминалите пет години и по отношение на балканските страни. Сътрудничеството беше много добро. Надяваме се, че ще продължи този видим а, и несъмнен напредък. Има три доста притеснителни тенденции в региона. Работата на демократичните институции и политическия диалог. Ние, членовете на Европейския парламент, бихме могли да се намесим много по-активно, да насърчим този диалог, но за да стане това необходима координация и сътрудничество между политическите групи в този парламент, за да отправим едно послание – а, така че то да достигне до всички адресати. На второ място върховенството на закона, борбата срещу организираната престъпност и корупцията. И на трето място а, свободата на словото, на средствата за информация. Економическото управление също е важно. Това бе всичко. Всичко добро ви желая, господин комисар, и благодаря още веднъж. Бих искал да ви поздравя за отлично свършената работа и за това, че подкрепяте въжделенията на Европа не само на моята страна, която днес празнува независимостта, но също така и подкрепата за съседите ни. Що се отнася до разширяването, мисля, че са известни и трудностите и новите предизвикателства, но задълбочаването на разширяването не би трябвало да води до конфронтация, независимо от това, че няма натрупана енергия за по-нататъчно на разширяване. Разширяването остава ключ към сътрудничеството и обхваща 50 000 км гранична полоса. Това е свързано и с политиката за добросъседство и въпреки всичко казано, смятате ли, че заплахите за сигурността предвид случващото се в Украина и Близкия изток би означавало и допълнително бреме за Европейския съюз? Благодаря, господин комисарио. Доста бе казано вече за Турция. Аз от 15 години работя с Турция. Имаше реформи до 1999 година, но след като започнаха преговорите през 2005 година, наистина темповете бяха забавени, дори има отстъпление в последния доклад за напредъка комисията отбеляза това по несъмнен начин. говоря се дори, че те въобще не искат да се присъединят към Европейския съюз. Ако се присъединят към Европейския съюз, то би било просто жест от страна на Европейския съюз. А те искат да налагат собствените си правила, които да въжат а, а, те казват, ние сме стратегически важни за Европейския съюз, ние няма нужда да се променяме, вие ще се промените. Та, Европейският съюз като че ли е по-склонен да си продаде европейската душа и основополагащите ценности по стратегически причини, за да може Турция да се върне в правия път. Какво е вашето мнение по този въпрос? Господин Фюле, заяви, че решенията на Европейския съюз трябва да се базират на правилата за правовата държава. Със съжаление, турските власти не са несъгласни с това твърдение. Виждаме, че Турция не се адаптира, а по-скоро Европейския съюз се адаптира към турския империализъм. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Фюле, бих искал да ви благодаря за работата ни последните пет години. Аз ще ви задам същия въпрос. Вие казахте, че когато бъде решен проблема с Кипър, работата ще потръгне. Но днес трябва да констатираме обратното. В края на юли министър-председателя излезе с декларация, в която се казваше, че Република Кипър – вече не е жива. Тя не съществува. Вие смятате ли, че това е в съответствие с поведението на демократична и правова държава? Очаквам да чуя и това, което вие смятате, заказаното от министър-председателя. Смятате ли, че Турция може да изпрати флотата си в Република Кипър? Can I have also one question myself. I hear always, not always, sometimes that in Albania there is parliamentary minority. Има, на, има права на младсинствата в Албания. Нямат конституционно право обаче да се сформират анкетни комисии, които да разследват подобни въпроси. и не се оправомощават други институции да осъществяват намеса при а, промени в личния състав. И всъщност няма реално разделение на властите и не се спазват изискванията за върховенство на закона. Дали това е вярно или е само мнение на опозицията е въпроса. Имате думата за отговор. Uh, Мисля, че мога да започна с Албания. Спрях се на тази тема по-общо, но през последния а, кръг на диалога с Тирана аз ясно посочих, че Конституционният съд и неговото мнение по този въпрос трябва да бъде приложено неотложно и има задължение да бъдат създадени условия за упражняване на всичките демократични права. Доста разговори имаше във връзка с независимостта на обществените държавните институции. Нужно е да има прозрачност, нужно е да има специални закони за тях и това трябва да стане с сътрудничество между правителството и опозицията. Имахме мисия, чия, чиято цел беше да проучи този въпрос. Бяха проведени редица семинари по темата и съм убеден, че моя наследник ще предвиди необходимите препоръки. Няма никакво значение дали съм в Албания, дали разговарям с мнозинството или с малцинството или с властите или с гражданското общество. Всички заинтересовани страни са важни в този процес. Докладът за напредъка не се основава само на една гледна точка. Ние описваме обективна картина, доколкото това е възможно, и тя се основава на взаимодействие с всички важни заинтересовани страни. Едва ли е възможно да има някакъв устойчив напредък, ако мнозинството и малцинството не намерят път и възможност да изградят една платформа, която да бъде приобщаваща, но също така да се основава на консенсус относно реформата. поех ангажимента да отстоявам позицията ни, че изборите са от огромно значение и след като бъде сформирано мнозинство, не може да се прави каквото то си иска и да се изпълнява една програма. Мълцинството продължава да съществува и е нужно да бъдат взети предвид техните виждания и да бъдат създадени условия за работа. Не само защото следващия път вие може да се окажете в младсинство, а защото независимо каква реформа и каква цел преследвате, тя няма да бъде устойчива, освен ако не се основава на един процес на приобщаване. Имаше и редица други въпроси. Сега въпроса за Кипър и действията на Турция там и за няколко събития, които се случиха и изявления, които бяха направени. Цялата поредица от събития доведоха до това да бъде взето решение да се спрат преговорите – аз съм повдигал този въпрос и се спрях на него в увода си. Единственото, което мога да допълня към този момент е да подчертая онова, което е засегнато и в доклада за напредъка. И това е една отдавнашна позиция на комисията – държавите членки, Европейския съюз и а, достъпа до изключителните а, економически зони, достъпа до територи... териториалните а, води с оглед на проучване, спазване на суверенитета и спазване на европейското право и международното право. В докладът за напредъка има и нещо друго, което също споменах. А, и това е част от позицията ни. Нужно е да има всеобхватно уреждане на въпроса с а, Кипър, но това вече го засегнах в началото. Много дълбоко вярвам в едно нещо. А, когато преди пет години повдигнах въпроса за доверието пред колегите, това доверие всъщност не се основа на бюрократични процедури и опит да бъдат подвеждани а, страните кандидатки или дори държавите членки. Аз съм, винаги съм казвал, че доверието в разширяването може да оцелее, ако на първо място бъдат заложени ценностите и принципът, върху който е стъпила нашата организация. Това са основополагащите ценности отчетността, върховенство на закона, независимост на съдебната власт и основните права и свободи. Ето това са причините, поради които а, те са придобили допълнително значение по време на моя мандат. На първо място, това, което се случи, е, че заедно успяхме да докажем, че разширяването не е само отбелязване на постигнатото в котийки примерно дали има е, върховен съдебен съвет или нещо такова. Не, ние проследяваме цялата предистория, доколко се спазват законите, до каква степен институциите действително са независими и са независими от политическа намеса. Това е а, същинския подход по 23 24 24 глава. Това са най-важните аспекти за всички онези, които чакат. Това не е свързано само с промени в институциите. Някой тук ми зададе и а, въпрос за това, кое е най-голямото ми достижение. Аз никога не съм забравил, за кого работя? Аз работя за държавите членки. Аз работя за вас. Но вие сте ми възложили мандат да положа максимални усилия, за да гарантирам, че процесът няма да е за сметка на нашите ценности и затова е толкова трудно, затова отнема толкова много време. Затова имаме върхове и падове. Затова не можем да работим на автопилот. Аз винаги съм отстоявал именно това и нищо друго. Ценностите, принципите и върховенството на закона в Европейския съюз. Това е нещото, което поставям в центъра на целия процес. Имаше доста въпроси. Темата за Турция. Това е открит процес. Попитахте ме преди пет години дали мога да си представя Турция да е част от Европейския съюз. Аз казах да, това ще е различна Турция и различен Европейски съюз. Защото аз съм наясно с това, че не става дума само за ценностите, които са най-важни, но става дума също така не само за трансформация, за преобразяването на една страна кандидатка или членка, става дума за капацитет за приобщаване на Европейския съюз и за изпълняване на политиката тогава, когато нов член се присъедини към Съюза. И за това а, всеки път и всъщност само веднъж по време на мандата ми имахме само едно присъединяване Харватия. А, затова и обърнахме толкова сериозно внимание на този въпрос, за да, ста, за да ви стане ясно какви биха били последиците и за да стане ясно какви са заключенията. Конфликтите са много – а, много са стълкновенията по различните теми, когато говорим за разширяване. И трябва да честно да приемем, че унези теми, свързани с две страни кандидатки или страни стремящи се към а, членство – и вие това го споменахте, споменахте диалога между Белград и Прищина и сътрудничеството, което доказва още веднъж мощта на разширяването. Когато стане дума за държавите членки и за страните кандидатки, се сблъскваме с проблем. Аз а, нямам инструментариума или службата за външни отношения също не разполага с него, за да можем да подпомогнем тези страни да намерят отговор на въпроса. И аз непрекъснато призовавам държавните глави, външните министри на държавите членки да ми помогат да намеря решението, да открием пътя към подпомагането на държавите членки от една страна и кандидатките от друга, за да затворим този открит въпрос. И също така тогава, когато ООН се явяват водещи и те да дадат своя принос. Едно нещо има в доклада за напредъка, което е ново, а именно подхода ни към глава 31. Да, съгласен съм, че онова, което се случва на изток, източна Европа, влияе на нас. Безусловно ни влияе влияе на Балканите. И това е един въпрос, който ние вземаме предвид. Не може да се нарушава международното право в една част на Европа и да смяташ, че последици няма да има. Последици за останалата част на Европа. Ние имаме един европейски дом. Но същината е следната. Службата за външна дейност е, има по-активен подход и а, новия върховен представител а, е, беше много точна. Трябва е да се отвори глава 31, в която става дума за обща политика за сигурност. Това трябва да се прави на по-ранен етап, отколкото го правим сега. Защото предвид новите обстоятелства, тук ви уверявам, има нужда от по-голямо взаимодействие с нашите партньори, за да можем да намерим решение на тези въпроси. И не ми се иска да се крият за общи приказки. Това, което от нас се очаква да приведем нашите политики в съответствие с декларациите и заявленията по отношение на санкциите. Отварянето на глава 31 създава възможност за по-активен и по-силен диалог в Европейския съюз по тези въпроси на тази основа на по-ранен етап може да се осигури една готовност и възможност за постигане на съответствие с нашата политика. Но правилата на играта са съвършено ясни. Постепенното съответствие е онова, което очакваме от нашите партньори към момента – засегнах няколко много важни теми в разговори с нашите партньори в западните, на Западните Балкани за обръщане на посоката в някои случаи. Това постепенно привеждане в съответствие означава обрат. не за това сме се договорили в началото на процеса. По въпроса за Босна и Херцеговина има един важен аспект. Ние сме инвестирали много повече енергия и усилия за взаимодействие с гражданското общество в Босна и Херцеговина. Свидетели сме на това, как те търсят решение на това, което ги тревожи. При липсата на решимост от страна на политиците да постигнат напредък. Определено има много економически и социални проблеми, които бихме могли и би трябвало да засегнем. Освен това, продължихме с структурирания диалог за съдебната власт в Босна и Херцеговина. На първо място да бъде привлечено гражданското общество за участие и на второ място да бъдат засегнати други аспекти на върховенството на закона, като борбата срещу корупцията. И ние ще продължим с този процес и след изборите. И последният въпрос, на който ще отговоря, не съм отговорил на всички въпроси. И ако искате да получите отговор, моля да ми дадете знак. Аз ще намеря начин да ви отговоря в писмен вид, тъй като няма време. Има едно важно нещо, от какво съм се разочаровал и не съм удовлетворен? Никога не съм описвал политиката си като успешна или неуспешна. Присъединих се към комисията с определена визия. Тази визия цели разширяването да стане водеща външна политика, така щото страните от Европейския съюз, които са поели своите отговорности от първия ден, да не се налага да обмислят мисии за проверка и наблюдение. Дали съм удовлетворен? Радвам ли се, че картината е така шарена в края на петгодишния ми мандат? Да, не съм удовлетворен от това, че някои от нашите партньори се възползваха от възможностите. И пристъпих към конкретни реформи. И аз съм притеснен, че независимо от нашите ангажименти, продължава да има страни в застой. Можехме ли да постигнем повече? Ето това е въпроса, който ще ме преследва. И след тази размяна с вас. И след като вече не съм член на колегиума. Благодаря ви много. Благодаря. Мисля, че тези последни думи бяха съвсем на място и бяха много важни. Нищо не протича гладко и съобразно плановете, но трябва да бъдем професионалисти, трябва да поддържаме и отстояваме нашите ценности, това го казахме, когато споменахме и Украина, защото това е един дебат за ценности. Това трябва да го кажем. В противен случай нищо няма да постигнем и това би било неприемливо и за парламента, и за комисията. И сега за, в заключение смятам, че тук в парламента ще продължим да поддържаме перспективата за присъединяване на западните, страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Ще продължим с работата. Не можем да въвеждаме графици, ако не начертаем пътя как да стигнем до ТАП и копенхагенските критерии трябва да бъдат изпълнени и хартата за основните права, която е част от новата самоличност на Европа. Те са задължителна предпоставка за демокрацията и върховенството на закона. Всичко това трябва да е на лице и в технически смисъл. Същото вързи и за пазарите, и за борбата срещу корупцията. Те са също толкова важни. Ние ще продължим да работим като професионалисти. Благодаря на всички за докладите, благодаря за сътрудничеството и съм убеден, че отново ще се срещнем, а, може би в Страсбург.